Уважаеми дами и господа, заемете местата си. Okay. Откривам заседанието. Уважаеми дами и господа, преди да преминем към програмата на Нидерландското председателство, трябва да ви занимая с процедурален въпрос. Вие знаете, че председателският съвет реши да помоли Комисията за вътрешни работи